Pan przewodniczący! Председателят. Е, отвирам посещение. Откривам заседанието, дами и господа. Първата точка в дневния ред е, е един съвместен дебат с Европейската служба за външна дейност. Имаме доклад